I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 378 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 379 за против. Let us check it. Нека да провериме. Изменение 379. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста за. Против. Въздържали се. Приема се. 381 за. Против. Въздържали се. Нека да провериме. 381. Край на гласуването. 382 за против. Въздържали се. Отхвърля се 383 за против. Въздържали се. Нека да проверим. 383 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15 402 за против въздържали се приема се 403 за против въздържали се приема се 404 приема се 406 за против въздържали се отхвърля се 408 за против въздържали се приема се 410 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се, приема се. 413 за против въздържали се приема се, 414 за против въздържали се приема се, компромис 16 приема се, компромис не, това отпада. И преминаваме към 417 изменение, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се, 431, за, против, въздържали се, приема се, 17 компромис, за, против, въздържали се, приема се, 449 за, против, въздържали се, нека да провериме. Става дума за 449-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 450 за, против. Въздържали се. Нека да проверим още веднъж. Става дума за 450-то. Един член на НП в повече е гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се 455 за против. Но нека да провериме. Става дума за 455. Край на гласуването. Отхвърля се 456 за, против, въздържали се, отхвърля се. 454 за, против, нека да провериме. 454 край на гласуването. Отхвърля се 451, 52, 53. За, против. Въздържали се. Приема се. 457 за. Против. Нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. 6 464 за, против. Отхвърля се, но нека да провериме. 464. Край на гласуването. Отхвърля се. 458 за против. Трябва да провериме също 458. Край на гласуването. Отхвърля се. 459 за против. Отхвърля се. 465. Against. За против. Въздържали се. Отхвърля се. 462 за против. Нека да провериме. 462. Край на гласуването. Отхвърля се 461 за против. Въздържали се. Отхвърля се 460 за против. Въздържали се. Приема се според мене, но нека да провериме 460-то. 460 изменение, край на гласуването. Отхвърля се. 463 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 466 за против. Въздържали се. Не съм сигурен, че е отхвърлено. 466. Нека да провериме. 466-то, край на гласуването. Отхвърля се. 18-ти компромис за против. Въздържали се, приема се. 478 за против. Въздържали се, приема се. 19-ти компромис не, извинете, извинете, отхвърля се. 478 изменение е отхвърлено. Ако искате, можем да проверим, но аз просто сгреших. 19 компромис. Приема се. Откъде знаете, че няма алкохол в чашата? Е, Приема се. 19 компромис за против въздържали се приема с 484 за против въздържали се, приема се 485, приема се компромис 20 за против въздържали се, приема се 496 за против въздържали се, приема се 497 Приема се 498 за против въздържали се. Приема се 499 за против въздържали се. Отхвърля се 500 за против въздържали се. Приема се 500 за против. Нека да проверим. Прави, прави сте, абсолютно сте прави. Край на гласуването. Отхвърля се. обош. 501 за против въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 компромиса. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Става дума за компромис 28. Край на гласуването. А, отхвърля се. Петстотин и второ изменение. Петстотин и Второ до 505. За. Против. Е, компромис 28 изменение бе отхвърлено и след като компромис е отхвърлен, трябва да гласуваме още един час допълнително. Okay. So, for... Така, ще гласуваме пет изменения за, против, въздържали се, нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Приемат се. Сега 520 за, против. Нека да провериме. Край на гласуването. 521 за, против. Нека да проверим. Като че и не всички са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 530 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 530. Край на гласуването. Приема се. 22 компромис за против въздържали се. Приема се. 536 втора за против. Отхвърля се. 5-4-1. Поправя се председателя за против. 541 изменение. Нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-ти компромиса. Против, въздържали се, приема се. 544 то изменение, втора част за, против, въздържали се, приема се. 552 за, пред въздържали се, приема се. 24 ти компромис, приема се. 557 трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 557 четвърта част за, против, въздържали се, приема се. 565 за, против, въздържали се, отхвърля се. 566 за, против, въздържали се, приема се. 25 компромис за, против, въздържали се, приема се. 573 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 компромис, приема се. 589 за, против. Приема се. Нека да проверим. Добре. Става дума за 589 то край на гласуването. Приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23-то. За. Против. Нека да провериме. 23-то изменение. Край на гласуването.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 68 беше прието, 69-то няма да бъде гласувано. Така от 69 до компромис Г за против въздържали се. 85-87 за против въздържали се. Нека да провериме. Става дума за две изменения. Край на гласуването. Отхвърлят се. 86 за против. Въздържали се отвърля се 88 за против. Въздържали се приема се. Компромис хаш за против. Въздържали се приема се. Сега три изменения. 102, 103, 104 за против. Въздържали се приема се. 105 за против. Въздържали се Нека да проверим. Край на гласуването. Приемат се 106 за против, задържали се, приема се. 107 за, против, задържали се, приема се. 108 за, против, задържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ставаше дума за втората част.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 Доклада е прият и поздравявам докладчика. Не беше лесно. Почти един час. А, мога да си представя колко часове сте прекарали в подготовка на компромисите. Благодаря на всички, включително и на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички за трудната работа по компромисите. Преминаваме към следващата тема. Господин Тамборано, много важно досие. Енергийна ефективност. Етикетиране на енергийната ефективност. Става дума за отмяна на директива от 2010. Номерът на директивата е 30. Компромис едно. Кой е за? Момент. Let us start. Let us start then. Нека да започнем. Два компромиса гласуваме компромис 1 и е латинско 4а. Кой е за, против, е, въздържали се, приема се. И така, допълнението към първи компромис. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Второто допълнение става дума за 3-1-4 и 3-6-5. Е, е, това са измененията. За, против. Нека да направим проверка. Текстът е много важен. Проверка. Е, two amendments. Addition two. И така, повтарям. Второ допълнение. Гласуваме по две изменения. Край на гласуването. Отхвърля се. 317. 317. 1, 7, Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 16 МВ. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3А за, против, въздържали се, приема се. Първо допълнение към компромис 3А. Кой е за? Против. Проверка. Моля за проверка. Edition 1. По първо допълнение към компромис 3А. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3Б. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се устно внесено изменение. Изменението е внесено от НП. Познавате ли добре текста на това изменение? може би трябва да помоля някой да го представи. А, има ли възражение срещу устно внесеното изменение? Да, съжалявам, но ние възразяваме. Необходими са ни четири е, гласа. Да. Добре, няма да има устно внесено изменение. Първо допълнение. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение, кой е за, кой е против, приема се. Трето допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис. И така, четвърти компромис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 4-5-2. За, против, Нека да направим проверка с електронно гласуване, моля. По 452. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 465 за. Против. Въздържали се. Налага се проверка, моля. Гласувайте с електронни карти. 465. Край на гласуването. Отхвърля се. И това изменение. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Първо допълнение към компромис 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ допълнение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 495, е, допълнение 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Първо допълнение за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис. 56-та страница. Какво трябва да проверя? Допълнение 1 към компромис 8. Проверка. Компромис 7. Извинявайте. Следващият компромис, по който ще гласуваме, те първа е 8. А сега по компромис 7 първо допълнение. Скъпи приятели, моля за един миг спокойствие. Ще процедираме малко по-бавно. На 42-а страница е текстът, по който ще се гласува. Момент, моля ви за търпение. Преди компромис 8 гласувахме по допълнението към компромис 7 на страница 42. Ако правилно съм разбрал реакцията ви, желаете да направим проверка по текста към компромиса на страница 42. И така, правим проверка с електронно гласуване по първо допълнение към компромис 7. Първо допълнение. Очевидно в списъците за гласуване страниците са различни. Първо допълнение към компромис 7. И така, режим на гласуване. Everybody understands, yeah? Всички разбраха за какво става дума. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. За. Против. Проверка. Моля. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Първо допълнение към компромис 8. За. Против. Моля ви за проверка. It's a, it's a block together with compromise R6 and 8. Yeah. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към второто допълнение. Второ допълнение към Компромис номер 8. Кой е за? Кой гласува против? Предпочитам да направим проверка. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към допълнение номер 3. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. А, 615. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Моля ви за проверка по изменение 615. Край на гласуването. Приема се. А сега 609. Кой е за? Против. Въздържали се, но предпочитам да ви помоля за електронно гласуване. По изменение 609. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 9. За, против, въздържали се, приема се. Допълнение 1 към компромис 9. Кой е за? Против, Проверка, моля. Електронно гласуване по допълнение номер 1 към компромис номер 9. Край на гласуването отхвърля се. А сега допълнение 2 към 9-я компромис. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Отново се налага проверка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Допълнение номер 3 към компромис 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Допълнение номер 4 към компромис 9. За? Против? Отхвърля се. Компромис номер 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 128 за, против, въздържали се. Електронно гласуване за проверка, моля. Гласуваме по изменение 128. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 за против, въздържали се, приема се 629 за, против, въздържали се, отхвърля се 631 за, против, въздържали се. М проверка. Проверка по изменение 631. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 635. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3, 2, 105 е, е, заедно с 100, да, отхвърли се. Не, извинете. Е, изменение 100 и изменение 358. 358. Гласуваме заедно. Електронно гласуване. Отхвърля се. А сега по изменение 638 втора част. Кой е за? А, против? Отхвърля се. Шестотин изменение втора част. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 639 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6, 4, 6. за, против, въздържали се, приема се. 659 за, против, въздържали се, отхвърля се. Допълнение 5Б. За, против,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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 109 за, против. Проверка се налага и тук. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 685 за, против, въздържали се. Проверка, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Р латинско 1. За против въздържали се приема се. А сега R или R2. За против въздържали се приема се. Отново компромис R4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R7 за, против, въздържали се, приема се. R8 за, против, въздържали се, приема се. R9 за, против, въздържали се, приема се. Р10 за против въздържали се приема се. И допълнението към компромис Р10 за против въздържали се приема се. Компромис Р11 за против въздържали се приема се. Компромис Р11А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р15А за, против, въздържали се, е, приема се. Р16 е, за, против, въздържали се. Приема се. Допълнението към компромиса за, против. Струва ми се, че се приема, но е, предпочитам да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. А сега изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 е оттеглено. Няма да се гласува. Преминаваме към изменение 285 за, против. Въздържали се. хайде да проверим какъв е резултата. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 286 за, против, въздържали се. Проверка и тук, ако обичате, по изменение 286. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Р19. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис Р20 за. Против въздържали се, приема се. А вие се, е, така, завиждате ми за питието пред мен. Виждате го. Да, разбирам. А сега компромис R20A. За, против, въздържали се, приема се. 300 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис R21 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към крайното гласуване. Много важно. Много ви моля. Първо гласуваме по а, приетите изменения. Това е крайно гласуване по а, всички приети изменения. Електронно гласуване, край на гласуването. Благодаря ви. Приемат се измененията. Гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на режима на гласуване. Приема се 63 гласа за, 0 въздържали се, 0 гласове против. Процедура? Да, ще ви помоля за едноминутна, едноминутно прекъсване. Нека да са две минути, просто за да обсъдим третото гласуване преди това. Едно гласуване ще има. По това досие. If, if not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 по междуинституционалните преговори. Гласуваме за междуинституционалните преговори. И така, режим на гласуване, моля, гласувайте с електронни карти. Моля да гласувате. А сега край на гласуването. Колеги, скъпи колеги, момент. Нека да ви кажа нещо. В комисията е, по промишлеността имаме 67 пълноправни члена. 33 и половина е 50%. Необходими са ни 34 гласа за. Тоест, необходимо ни е мнозинството от пълния състав на комисията ИТРЕ. Не 50% от присъстващите днес, а 50% от всички членове на комисията – това са правилата. Така че е, няма мандат за е, тристранни срещи и за междуинституционални преговори. 66, 67 към 0 имахме като така да се каже, резултат при е, законодателната резолюция. А сега, е, в крайна сметка, е, окончателното ни решение е, че досието влиза в пленарна зала. Толкова. И сега преминаваме към последния а, доклад, по който ще гласуваме за днес, става дума за установище по бюджета за 2017 година, мандат за тристранни срещи. А, компромис 1. А, за, против, въздържали се. А, приема се 4. За, против, въздържали се. А,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 24 за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 28 за. Нека да проверим и изменение 28, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за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 You see. Well, I have expected something like that, so I am not surprised at all. Съм изненадан. Очаквах нещо подобно да се случи. Да, резултата не ме изненадва. It's me, the Uh, let us go uh, to circular... И така, нека да преминем към пакета кръгова економика. Четири точки в дневния ред по тази тема. А, господин Крещанис Каринч е, и е, останалите координатори, е, които очевидно в тези кратко обсъждат важни въпроси. Моля, ако желаете, да се отеглите от залата, за да продължите разговорите си. Dear friends, advisors from EPP Group. Скъпи приятели и консултанти на групата НРП. Е, мога ли да ви помоля за спокойствие и тишина в залата? И така. Много важна точка. Е, пакета за кръговата економика. Четири са отделните теми, а имаме и докладчици, и докладчици в сянка, които със сигурност ще се изкажат по тези четири точки, така че около час, час и половина ще ни бъдат е, необходими. Е, може би ще приключим едва към 12.40. Е, съжалявам, че ще се позабавим, но нека да се опитаме да работим по-стегнато. Нека да ви напомня, че има е, внесени четири предложения на комисията, е, по които е, сега ще чуем е, докладчиците по становищата и докладчиците в сянка. И така, е, предстои ни да изслушаме около 21 души. Е, много ви моля да спазвате регламента за изказване, докладчици и докладчици в сянка, тъй като няма да успеем инак. В началото е, ще чуем господин Федерлей, който ще е, замести господин Теличка. И господин Федерлей ще представи двете теми, е, по които докладчик е господин Теличка. Господин Похе е, и господин Ферейра са следващите оратори, които ще представят по едно досие. И сега ще помоля господин Федерли, той ще има около 7-8 минути повече, отколкото другите двама колеги, тъй като господин Федерлей ще представи две досиета. Ще се опитам да бъда много кратък. Господин Теличка се извинява за това, че не може да присъства, но получих така неговите бележки. Сега започваме с, а, автомобилите и акумулаторите на леките автомобили. От името на Теличка целта на този проект доклад е да да предизвикаме дебат по проблеми, които са обсъждани във водещата комисия. Целта е да се повдигнат въпроси по проблемите, които според него не са включени в достатъчно разширен вид в предложението на комисията в така наречения пакет за отпадъците. Кръговата економика често се равнява или се счита, че е, е равна на управление на отпадъците. На това не е вярно. Господин Теличка има холистичен подход. Ако намериме добро и смята, че трябва да намериме добър баланс между новите технологии и е, мотивирането. Необход, необходимо е тези мотивации да спомогнат за постигане на целите, но те по принцип липсват в предложението на комисията. Първо, първото негово предложение може да спомогне за постигане на набелязаните цели. Цел, цел, целта е да има последователност и е, между разпоредбите, залегнали в е, директирите. Господин Теличка призовава комисията за фиксиране на е, задължителни обвързващи критерии. Е, това всъщност е една крачка напред предвид предложението на комисията. Това ще позволи да, и да има равноправно третиране на всички оператори. Господин Теличка също така би искал да а, наблегне на отпадъците, превоз, превоз, превозените с кораби отпадъци. Целта е да се избегне допълнителното административно бреме за малките и средни предприятия. Той смята, че трябва да се преразгледа директивата, свързана с отпадъците, превозвани с корабе. Необходимо също така е да се направи проверка на начина по който се прилага съществуващото законодателство и също, същевременно трябва да се вземат мерки за промяна на поведението на потребителите и да има по-добро интегриране на дейностите на различните сектори. Сега по, втората, по втория доклад. Целта е да се създаде платформа за обмен на информация и добрите практики между държавите членки и различните промишлени сектори, както и да има по-добра комуникация с финансовия сектор. Целта е да се намерят нови реш, решения и да се направи преглед на съществуващите мощности трябва да се намери е, начин да се свържат много по-добре е, промишлеността и е, сектора на финансите. Господин Теличка смята, че трябва също така да се въведе количествена цел относно отпадъците депонирани в сметища, като се фиксират цифри на килограм година. Бих, господин Теришка би искал също така да подкрепи да, да подкрепи ограниченията, свързани с е, селективните, селективното депониране и изгарянето на отпадъците. Мисля, че така успях набързо да представя възгледите на господин Теличка по тези проблеми, който той се извинява още веднъж, че не е могъл да участва и не може да участва в нашия дебет. Благодаря ви за това, че представихте двете двата проблема от името на господин Теличка. А сега давам думата на е, господин е, Похе относно директивата за отпадъците. Искра отпадове окей. Благодаря. Европейската економика губи изключително много вторични суровини което води до стопански загуби и замърсяване на околната среда, като все повече се увеличава търсенето на ресурси. В края на линейния модел, който се използва в момента, е депонирането или изгарянето на отпадъци, нещо, което вреди на човешкото здраве и на качеството на въздуха и водата. Произвеждаме милиарди и половина тона отпадъци годишно, от които може би само една трета се рециклират, нещо, което е крайно недостатъчно. Тук се опирам на дългосрочната позиция на парламента, който е за амбициозно управление на отпадъците. Ето защо предлага множество изменения, излизащи извън рамките на пакета от декември, защото в много отношения комисията предлага много по-меки мерки, които не могат да отговорят на необходимостта за намаляване на количеството на отпадъците. Ние се съсредоточаваме върху няколко централни въпроса. Първо, дефинициите трябва да са много по-ясни и максимално хармонизирани. Не само по отношение на домакинските отпадъци, а и по отношение на другите отпадъци. Ето защо е необходимо първо да има нова дефиниция на промишлените отпадъци и нещо, е, които съставляват голяма част от отпадъците в Европейския съюз. Също така и хранителните отпадъци трябва да се дефинират. Те не са толкова много, но ако избегнем тяхното производство, ще допринесем за подобряване на състоянието на околната среда и селското стопанство. Освен това, новата директива дава възможност за по-добро информиране на потребителите и така стимулиране на производителите на отпадъци за производство на по-малко отпадъци, защото когато производителят заплаща за поставянето на контейнери за отпадъци, те ще помислят за колко контейнера да платят. Освен това, трябва да се формулират по-ясни е, цели. Задължителната цел за рециклиране до 2030 година трябва да се завиши. Освен това, регенерирането на отпадъчни горива също трябва да се завиши значително. Освен това, трябва да избягваме производството на хранителни отпадъци, въпрос по който комисията се изразява твърде обтекаемо. Освен това, трябва да гарантираме съпоставимост на данните между отделните държави членки. За това при изчислението не трябва да се отчита тежестта на от, теглото на отпадъците, което би изкривило крайния резултат. Също така изчислението на глава от населението може да изглежда привлекателно, но за сега нямаме анализи и оценка на въздействието от подобно, подобен начин на изчисление. Затова апелираме към комисията да възложи такъв анализ. Комисията говори и за е, защита на потребителя, но недостатъчно. Също така и на начина на събиране на отпадъци трябва да се обърне внимание, но най-важното е да има мотивационни информационни кампании, насочени към потребителите да произвеждат по-малко отпадъци. Благодаря на всички за идеите и предложенията и съм сигурен, че ще стигнем до компромиси заедно с докладчиците в Сянка, за да имаме добра позиция пред съвета и да разговаряме не само за, за отпадъците. Е, своего справоздания. Е, е, Благодаря за вашият за начина по който представихте доклада си. Сега давам думата на Жао Ферейра а, за следващият доклад отпадъци и опаковки. Genérica relativamente à proposta da Comissão. A Comissão propõe, na, na sua proposta de revisão da Diretiva 94-62, relativa a embalagens e resíduos de embalagens,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 в много от държавите членки не съществуват необходимите съоръжения за постигане на целите. Това са така, компонентите на гъвкавост, които ние предлагаме да включиме, т.е. да има възможност за дерогации с цел постигане на ефективни резултати и постигане на фиксираните цели. Разбира се, необходимо е да се изпълнат известни условия за за да, може, за да могат отделните държави членки да се възползват от дерогациите. Трябва да се вземат предвид също така и е, препо... препоръките, които ще са включени в докладите за ранно предупреждение предупреждение. Тоест, всяка държава членка трябва да, да направи оценка на положението и за да може да се възползва от дерогацията, трябва да изпълни известен брой е, критерии, които са предварит, пред, предварително е, установени и фиксирани. За да може да има рециклиране или повторно, повторна употреба на упаковките, независимо дали те са промишлени или битови, а, ще трябва да се разгледат раз, а, от, да се отчете отговорността на а, отговорността на производителите, защото много често не а, потребителя избира вида упаковка, която на продуктите но държавите членки трябва да приемат необходимите мерки за допълнителни инвестиции и да се е, насърчават е, промишлените единици да, и промишлените мощности да е, управляват целият цикъл на опаковане и опаковки. Като трябва да се спазват всички тези изисквания. Благодаря. Благодаря ви. Нека да преминем към докладчиците в сянка. Основният докладчик от комисията от водещата комисия. Госпожа Банафе е, отговаря за всички тези досиета в комисията МВ. Така че след като чуем докладчиците в сянка, ще бъде е, много интересно да чуем и е, госпожа Панафе. А сега, НП, господин Райл. Zu welchem soll ich reden? Also zu meinem. За какво да се изкаже? За моя доклад. Добре. Доклада за директивата за опаковките. Имам само няколко бележки. Доколкото сме обсъждали въпросите до тук, смятам, че темата за разширената отговорност на производителя е важна и ще проработи, но има редица причини, поради които не бива да я подемаме отново, защото в рамковата директива за отпадъците има разпоредби по този въпрос, така че те са достатъчни. Има си и функциониращи системи, така че няма нужда на ново да се обсъжда въпроса. Що се отнася до гъвкавостта за държавите членки, тук можем да кажем само по принцип, че пътят е мъдър и разумен, но трябва да се внимава да не се стигне твърде далеч, защото все пак трябва да се погрижим да има и съпоставимост. Е, в предложението на комисията за ранно предупреждение има достатъчно възможност за гъвкавост. Е, комисията отправя препоръки три години преди изтичане на срока. Не бива да нарушаваме тази гъвкавост. Що се отнася до преразглеждането на целите за рециклиране след една година, звучи добре, но от сега не може да се каже дали тези цели са били правилно поставени. Това може да се оцени едва след като а, на практика се въведат новите дефиниции и новите методи на изчисление. Тогава вече можем да предложим преразглеждане една година след влизане в сила. Лично за мен е проблем а, въведеното понятие продукти. Не разбирам защо тук се говори за продукти. А, говорим за нещо, което се изхвърля. А, не е точно отпадък, след като на собственика вече не е нужно. Може би трябва да го наречем по друг начин. Що се отнася до методите за изчисляване, дали са работещи или не, ще зависи от това как ще дефинираме окончателен процес на рециклиране и повторна употреба. Защото ако измерването стане така, както предлага комисията, всички предприятия, работещи в областта на рециклирането, ще трябва да се преустроят и да преминат към нов, нов начин на измерване. Това дали е разумно, се питам и аз. А, за информационните системи и докладването Питам се дали не е прекалено подробно уреден въпросът. Да, комисията се нуждае от съпоставими данни, но мисля, че ще е по-разумно да дадем крачка назад. Толкова за тази директива. Но колегата Забовска ме помоли да споделя нейните мисли във връзка с рамковата директива за отпадъците. Сега ли да го направи или по-късно? Okay. Не се говори в микрофон. Uh, бихме искали е, да се съсредоточим върху първата и втората е, тема е, и да изслушаме докочиците в сянка. Господин Герек има думата. Да, благодаря ви. Става дума за три вида отпадъци. Е, е, използвани превозни средства, акумулатори, е, е, батерии, е, изобщо отпадъци от електронно оборудване. Всеки вид от изброените, в крайна сметка, би трябвало по диференциран начин да се разглежда, тъй като и продължителността на живота и крайната цел е разли... са различни Питам се, в крайна сметка, къде са, така да се каже, е, теснините и слабостите в директивата и къде е, може да се подобри текста. Когато говорим за е, потребените превозни средства, излезлите от употреба, става дума за около 50% е, е, е, от, така да се каже, пазара, който се занимава с демонтиране на излезли от употреба автомобили, е в сянка. Той е неофициален, така че тук трябва да потърсим едно по-добро решение. Необходими са ни надежни е, данни за това колко е, нови автомобила е, се пускат в движение и съответно да изясним и точната бройка на автомобилите, които се изваждат от употреба. в кой момент, така да се каже, превозното средство се превръща в отпадък? Ето това е, така да се каже, основният момент в настоящото и бъдещото законодателство. Когато говорим за батерии и акумулатори, става дума за около 96% технологиите за обработка не, не представляват проблем. Но нека да говорим за економиката. когато сравняваме нещата с Китай, очевидно се оказва, че рециклирането на батериите тук при нас всъщност не си струва по отношение на домакинските уреди, особено бялата техника, трябва да разглеждаме нещата по-различно, тъй като при, по отношение на бялата техника се изисква друг подход трябва да уточним е, правните е, разпоредби и е, начина по който ще се складират и депонират отпадъците от различните видове. Големият проблем, най-големият проблем при преработката всъщност е са отпадъците от електронно оборудване не бихме ли могли да ги използваме за е, производство на по-ефтина е, енергия, е, а и същевременно да освободим хората от това бреме? Ето, при определени условия, може би е подходящо да се помисли за износ на този вид отпадъци от Европейския съюз. И преди всичко би трябвало да се занимаем естествено с технологиите за преработване на електронните отпадъци. Благодаря ви. Номер едно и две е господин Теличка, всъщност е докладчика Давам думата на докладчика в сянка, господин Вокс. Ще говоря и по четирите е, доклада и становища от името на моята група. Благодаря на докладчиците за извършената от тях работа. Моята група има редица възражения и резерви по отношение на проекто становищата. Ние бихме искали е, да е, преосмислим отново подхода. Е, енергийната ефективност би трябвало да бъде една много важна цел, когато става дума за този вид отпадъци и е, тяхната обработка. Естествено, е, трябва да е, не изпускаме от очи екологичните ни цели. Две амбициозни цели са много сериозно определени но същевременно се предвиждат редица изключения. И е, именно това ни тревожи. Бихме искали да чуем обясненията на комисията за предвидените дерогации може би е, е би било по-добри е, да помислим за един е, е, единен подход е, по отношение на 11.3 е, е, смятаме, че са необходими допълнителни уточнения. А, а по 7.3, ако е, е, става дума, да кажем, са отпадъците от масла, ще трябва е, да помислим за е, начина по който ще се ангажират е, не само предприятията, но също и държавните органи и потребителите, за да можем да разпределим по един по-уравновесен начин разходите между предприятия и потребители от друг вид. Ще трябва да се помисли естествено и за разширена отговорност на производителя, но по един отново балансиран начин. Колко са различните цели, които предлагат докладчиците? Би трябвало в рамките на институциите да се споразумеем по тази изключително комплексна тема, за да постигнем съответствие в е, сферата на управление на отпадъците. Не би трябвало на всеки 4 години е, да се внасят нови предложения за промяна на е, действащото законодателство. Точно по тази причина е, комисията реши, че трябва да се работи с инструментариума на изпълнителните и делегираните актове. Но това създава още по-голяма правна несигурност и не се решават проблемите, които познаваме от миналото. Комисията би трябвало да състави и да изготви съответния списък от отпадъци с конкретни предложения за промяна в законодателството за всеки вид отпадък трябва да обхванем колкото е възможно повече материали, суровини в рамките на отпадъците, за да постигнем ефекта на кръговата економика. И законодателството ще засегне в този си вид, е, така както се предлага от е, комисията, не само е, много предприятия, но и живота на всеки гражданин. Необходимо е много повече старание и внимание в това отношение. Благодаря ви, господин председател. Господин Явор, вие сте докладчик в Сянка по четирите досиета. Може би бихте могли да структурирате изказването си така, че е, да говорите по първа и втора точка, по които докладчик е господин Теличка и след това вече по е, е, следващите две точки. Да, благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да спазя вашите указания. Господин Теличка е, е докладчик е, по темата за батериите, акумулаторите, излезлите от движение превозни средства, електронното и електрическо оборудване, както и депонирането. Е, докладчикът и докладчиците в Сянка постигнаха доста общи позиции, които се доближават и до предложението на комисията. Е, трябва да спомена разделното събиране на е, биоотпадъците. Е, господин Федерлей, е, който представлява в момента господин Теличка, спомена това също. Много важно е, естествено, да има система за разделно събиране на отпадъците. Ще напомня за обмена на информация и е, добри практики, е, за да се намери възможно най-доброто решение. Що се отнася до депонирането на отпадъците, има интересни и важни инициативи в държави членки, които о, ние бихме искали да подкрепим. Важно е естествено да се обменя и опит е, между държавите членки е, качеството на данните, не само по отношение на депонирането, но и по отношение на другите досиета, е изключително важно условие за намирането на точните текстове в директивите и най-вече за точно дефиниране на понятията. Съществува съгласуваност между отделните досиета, Изключително важно е да спазваме именно принципа на съгласуваността, тъй като става дума за един цялостен пакет в сферата на отпадъците. Регламента за депонирането, както и директивата за електронното оборудване засягат въпроса за а, а, преноса, за транспорта е, на е, отпадъци, включително извън Европейския съюз. Е, при всички положения би трябвало да помислим за инсинериране на отпадъците в новите държави членки, което се случва в момента. Дали това е най-разумното решение? Да, има така силно изразени настроения срещу депонирането на отпадъците в сметища, но а, трябва да знаем, че в крайна сметка альтернативата в момента е повече изгаряне на отпадъци. Да, добре, ние, когато се борим за, срещу депо, депата, а, би трябвало да знаем, че целта трябва да бъде съвсем точно определена, така че да не се стигне до обратния ефект, а именно повече изгаряне, което е неекологично. Необходими са надежни статистически данни, както по отношение на обемите на различните видове отпадъци, батерии, акумулатори и така нататък и електронно оборудване, но също и по отношение на технологиите. И отново стигаме до износа или е, транспорта на отпадъци е, в рамките и извън рамките на Европейския съюз. Е, необходим е много стриктен контрол. Нека накрая да спомена и приложенията списъка би трябвало да включва всички компоненти на пакета, не само батерии, акумулатори, излезли от движение превозни средства, но и всички останали отпадъци от пакета. И така, преди да дам думата на следващия докладчик в Сенка, ще помоля отново да се разграничат изказванията по темата и вашите предложения. Естествено, възможно е, ако желаете и да говорите за всички общо. Като не разполагам с достатъчно време, ще говоря само за изменението на директивата за отпадъците, което е и на първо място от трите точки в нашия дневен ред. Като докладчик във всяка, първо искам да благодаря на колегата Мирослав Похе за този доклад. Той наистина прави много добри предложения по текста на комисията. Ние от кое смятаме, че изменението на директива 98 от 2008 година ще доведе до по-добро използване на ресурсите и по-добра защита на околната среда и човешкото здраве, като ще се подобри и качеството на живота. Разбира се, че трябва да се свърши страшно много работа, докато се постигнат всички тези цели. За нас е най-важно превенцията да се засили, да се разработят информационни кампании за обществеността, за да се увеличи обемът на рециклираните отпадъци. Разбира се, че трябва да има заложени цели през годините, че трябва да се разшири отговорността на производителя, че трябва да се засили публичният контрол и също така да се предприемат мерки в областта на енергетиката, както и мерки за саниране на вече замърсените почви. Тук общините ще, ще трябва да изиграят много важна роля. Според нас е много добре, че се въвеждат нови елементи в сравнение с старата директива, например разширена отговорност на производителя, увеличени, разширени права на потребителя, например достъп до системите за рециклиране – също така и изменения по отношение на отпадъците в морски води. Но тук трябва да подчертаем, че не всички държави членки разполагат с еднакви възможности и еднакви отправни точки, от които нататък да се стремят към ново поставените цели. Говоря най-вече за държавите членки, засегнати от неолибералната политика и строгите мерки за економии. Има огромна криза в тези държави, им е, народите им са много обедняли. Ето защо според нас със средства от инвестиционните и структурните фондове на Европейския съюз. Трябва да се окаже помощ на тези държави, за да могат да разработят съответната инфраструктура за управление на отпадъците. Също така трябва да се предприемат мерки за обезщетяване в определени области. Благодаря ви. А сега преминаваме към втория кръг от изказвания. Госпожа Вирконен ще говори от името на НП. Имате думата, госпожо Вирконен. Да, благодаря ви, господин председател. Ще се спра на директивата за електронно и електрическо оборудване, батерии, акумулатори. Всъщност и трите директиви са малки но темите, които засягат, са много важни. Необходими са реалистични цели. Необходимо ни са ни данни за сегашното състояние на нещата, за да можем да очертаем и реалистични цели. Всички държави членки използват и би трябвало да използват един и същи е, метод, едни и същи мерки. Ние е, смятаме, че е, това стои в центъра на вниманието. Това е и предложение на комисията. Аз е, смятам, че докладчика добре е отразил нещата. Благодаря му. НП подкрепя повечето инициативи, които се предлагат на различни равнища би трябвало да се предприемат мерки, така че да се постигне и разходоефективност, и пазарна ориентация, и съответната цел във връзка с опазване на околната среда. Основната идея е насърчаване на кръговата економика. Това е, е чудесно. Важно е да дадем възможност е, е, на бизнеса е, да работи активно в областта на управлението на отпадъците. Естествено, трябва да помислим съвсем сериозно за отделните инструменти, които биха могли да ускорят този процес. Важно е да се опрости системата за докладване на държавите членки, по-малко бюрокрация това е добро предложение. Също времено докладчика подчертава, че има проблеми с третирането на електрическо и електронно оборудване. Всички отпадъци е, трябва да се е, обработват е, е, подходящо, да се събират е, разделно, е, когато има е, подходяща обработка. Е, това тогава хората действително ще са заинтересовани от рециклирането и ще вярват в него. Благодаря ви, Катрин Фан Блен. Ще замести госпожа Моди. Радвам се, че мога да я да заместя, тъй като тя има момента да решава по-важни задачи в Единеното кралство, свързани с референдум. Сега, нека да се върнем към темата. Госпожа Моди е, замес... е докладчик в Цянка по директивата за отпадъците. Сега, първо. Що се отнася до насърчаването за използване на рециклирани продукти и изделия, Това може да създаде възможност за създаване на вторичен пазар на рециклирани продукти, на които може би обаче не би имало достатъчен пазар. Второ, и за това е необходимо да се е, помисли за повече контейнери за пластмаса и стъкло. Второ, трябва да има финансово на насърчения за производителите с цел да насочат усилията си към производство на устойчиви упаковки и повторна употреба на вече е, оцветените пластмаси и е, стъкла, тъй като е много трудно те да бъдат рециклирани. Също времено най-важното, разбира се, е поведението на потребителя, кое, което ще бъде водещо и от огромно значение в целия процес на рециклиране. А, Необходимо е също така да има и допълнителни насърчения, като създаване на така наречения печат за отлични постижения в областта на упаковката. А, ние предла... предлагаме също, също така да се наблегне на на, на рециклирането на, на морските от, отпадъци и на нашите ангажименти в тази област. И това беше с няколко думи. Благодаря. Госпожа Забор, Заборска е докладчик в сянка, но доколкото разбирам, господин Ръл ще я замести. Да, получих а, бележката и за съжаление тя е възпрепятствания, в, в, възпрепятствана. А, значи, относно избягване производството на отпадъци. Тя смята, че доброволните, че държавите членки трябва да приемат свои собствени доброволни индикатори за количествата избягнати отпадъци. За изгарянето и депонирането да не се предвиждат субсидии от Европейския съюз и да се поставят много строги изисквания. Директивата трябва да съдържа много ясни ограничения за депониране и инсинерация и да не, да не допуска биоотпадъци. Що се отнася до хранителните отпадъци, според мен трябва да се постави общо европейска цел. Лично аз съм скептик, но си струва да се разгледа въпроса. Освен това, тя смята, че в директивата трябва да се включи въпросът за отпадъците в морски води. Има и конкретни предложения в това отношение. Предлага да има наци... Е, е, е, подкрепя разработването на доброволни национални планове за действия на държавите членки, в които да се посочва как ще постигнат целите си. Също така тя предлага някои нови дефиниции. Това беше накратко. Също така казва, че с нетърпение очаква сътрудничеството с останалите. Благодаря. Благодаря много. Вашите заплежки са така съвсем конкретни. От името, разбира се, на госпожа Заборски. И сега господин Явор по другите два доклада. Благодаря, господин председател. Три общи забележки. Когато комисията оттегли преди година и половина пакета за кръговата економика. Целта беше да се излезе с по-амбициозна амбициозно предложение, което да включва и процеса на производство. Обаче виждаме, че в предложението на комисията няма повече амбиция, отколкото в предишния пакет. Дори бих казала, че е по-малко амбициозно и въобще не включва а, производството. Второ. Споменах го вече, но но тук става дума за, за четири независими фази, но в крайна сметка е много важно те наистина да бъдат а, автономни, но да има последователност а, в нашето законодателство. Ние, зелените, Смятаме, че целите трябва да бъдат наистина амбициозни, но да бъдат постигани в сътрудничество между държавите членки и комисията. Но целите трябва да бъдат амбициозни. Колкото до рамковата директива, дълбоко съжалявам, че няма никакви цели свързани с хранителните отпадъци, отпадъците от морето и примерно на намалението с 50% до 2300 година, защото замърсяването на водните пространства е един огромен страшен проблем. Също така промишлените отпадъци са много голям проблем, а сълскостопанските отпадъци е, въобще не са включени в е, е, тези документи, а те представляват една огромна част от отпадъците по принцип. Рециклирането на отпадъците зависи до голяма степен от съдържанието и естеството на отпадъците. Има някои, които на практика не могат да бъдат рециклирани. Колкото до задължителното разделно събиране и рециклиране, аз също смятам, че трябва да имат цели, е, цели изразени в цифри, като 65% например. Също така споменах, че депонира, за депонирането депонирането трябва да бъде вече избегнато, да бъдат затворени сметищата, но това не означава, че трябва непременно да минаваме към изгаряне на отпадъците. Е, също така е необходимо и докладчик го споменава че необходима е ясна и е, добре е, формулирана дефи, дефиниция и включително а, а, фиксиране на циф, цифрови цели за 2030 година. Същевременно е, вид, е необходимо да имаме наистина а, включване на всички тези етапи в а, кръговата а, економика, хармонизиране управление на отпадъците в целия Европейски съюз, по-добро обясняване, информиране на потребителите, за да знаят те как протичат процесите в целия Европейски съюз. А сега госпожа Симона Бонафе ще ни даде гледната точка на Комисията по околна среда. Вие разглеждате и четирите теми. Е Благодаря, господин председател. Разбира се, че за мен е много важно, че ми давате възможност да изразя становището си, а и утре в Комисията по околна среда ще обсъждаме този пакет. Ще споделя някои неща във връзка с целия пакет и четирите директиви, не само защото съм докладчик по тях, а и защото смятам, че само формално обсъждаме четири различни предложения. Де факто това е един пакет, който не може да се разглежда отделно. Става въпрос за обща политика по отношение на отпадъците и околната среда и задаване на възможност в Европа да се наложи нов, устойчив промишлен модел. Модел белязан от растеж и заетост за повишаване на конкурентоспособността на нашата система. Знаем колко е бедна Европа на суровини, знаем колко голямо е влиянието на суровините върху производствените разходи така че политиката на рециклиране може значително да повиши конкурентоспособността на Европа. Ето защо ви благодаря това, което чух тази сутрин от докладчиците и докладчиците в Сянка, беше много разумно и със сигурност ще подобри предложението на комисията. Сега по същество. Започвам с целите. Много ми хареса, че по отношение на депонирането, рециклирането и опаковките се поставят цели на базата на стойностите, предлагани от старото предложение на комисията. Това бяха и стойности, които на времето приехме с голямо мнозинство така поставените цели съчетават в себе си амбиция и амбициозност и прагматизъм. Всъщност някои държавите членки вече са постигнали тези цели, т.е. напълно е реално те да бъдат осъществени. но не бива да забряваме, че в Европейския съюз има 28 различни държави членки с различни ситуации. Това обаче далеч не означава, че трябва да бъдем по-малко амбициозни. Напротив, страните, които изостават, трябва да бъдат подпомогнати да постигнат целите си. Някои вече вече предложиха как, примерно, целево използване на структурните фондове за изграждане на инфраструктура за кръговата економика. Но трябва да бързаме. На пленарното, на пленарното заседание миналата седмица комисарят Катайнен каза, че и самият план Юнкер съдържа достатъчно възможности за финансиране на кръговата економика економика. Нашата задача е колкото може по-бързо да дефинираме ясни правила, така че инвеститорите да могат да планират вече. Вече казах, ние сме пред прага на разработването на съвършенно нов промишлен модел, за да дадем възможност на нашите предприятия да станат по- конкурентоспособни. Но смятам, че дискусията не трябва да се върти само около целите, защото друга важна стъпка е превенцията, т.е. избягването на създаването на отпадъци както се предвижда в иерархията на отпадъците, в предложението на комисията, а и в други предложения на докладчици се казва, че не само се предприемат, се предвиждат мерки примерно за насърчаване производството на определен вид опаковки и за намаляване на количеството отпадъци от опаковките. Ето един принос към кръговата економика. економика. Още преди е, да излезе предложението, някои от нас са предприели мерките за да има повече рециклиране на опаковки, така че вече съществуват производствени системи, които, а, при които суровините се използват много ефективно. Мисля, че това е много важен момент. Друг не по-малко важен момент за, кръ... за пакета за кръговата економика – е, че пазарът за първични и вторични суровини трябва да се насърчава чрез економически инструменти. Трябва да се опростят всички процедури, водещи към симбиоза, към промишлена симбиоза. Не бива, разбира се, да се допуска и опоручаване на конкуренцията на вътрешния пазар. Това са все бележки, които аз подкрепям. Беше казано, че трябва да се разгледат различни методи на изчисление за рециклирането. Тук ще възразя. Необходима ни е обща хармонизирана система за изчисление, за да няма изкривяване на конкуренцията. Съгласна съм също така с онези, които казаха, че не е достатъчно да се обсъждат само градските отпадъци. Пакетът наистина е по-голям а градските, домакинските отпадъци съставляват само 7% от общото количество отпадъци. А, така че трябва да се разглежда от отпадъците в тяхната цялост, не за да се напишат нови правила за промишлеността, а за да се намерят нови възможности за рециклиране. Благодаря. Uh, Благодаря. Е, госпожо Бонафе, за вашия коментар. Надявам се, че утре някои от нашите докладчици и докладчици в Сянка ще присъстват и на заседанието на Комисията за околна среда утре. А сега ще помоля представителя на Генерална дирекция околна среда Юлиус Лангендорф да е, изрази е, мнение от името на комисията. Благодаря, господин е, председател, за това, че ни предоставяте тази възможност. Очевидно, на този етап, както и утре, ние ще слушаме повече, ще е, изслушваме много внимателно е, вашите предложения и е, в този контекст е, ще работим следващия месеци. Е, познаваме проектостановищата на е, изготвени от вашата комисия. Ясно става, че е, общата посока се подкрепя. Необходимо е да се направи повече във връзка с кръговата економика. Това е общото становище на вашите докладчици, както и очевидно е на лице подкрепа за целите във връзка с кръговата економика. Когато говорим за отделните цели, естествено, че ще е, се обсъдят редица въпроси за кои от отпадъци смятаме да дефинираме определени цели на европейско равнище, за кои на национално и а, как точно ще определяме целите за отделните равнища. А, в нашето предложение Както сме казвали на предишни заседания тук в парламента, ние се нуждаем от take account of the realities in member states за биологичните отпадъци 65% е, рециклиране. Това е амбициозна цел. Е, в някои случаи бихме могли е, да постигнем дори и в някои сектори 70%. Да, това е съвсем ясна амбициозна цел. Направихме подробен анализ в рамките на оценката на въздействието. И там, където откриваме потенциал за нови цели, е, ние е, се опитваме да е, определим тези цели, като става дума най-вече за отпадъците от масла. Тук можем да подкрепим искането за надежни анализи когато говорим за това как точно ще се набелязват мерките на европейско равнище, естествено не можем да се лишим от анализите, подробните анализи. Най-вече по отношение на промишлените и търговските отпадъци. До 2025 година ние е, би трябвало да е, е, имаме не само много подробни и точни анализи, но да имаме и съвсем конкретни цели, които да изпълняваме по отношение на промишлените и търговските отпадъци. Когато става дума за хранителни отпадъци, ни е необходима допълнителна яснота по отношение на методологията и е, целта, естествено, е, ще бъде свързана и е, с разработването на методологията. Изключително важно е във всеки случай е, да приемем, е, колкото е възможно по-бързо, определено решение по отношение на хранителните отпадъци. Е, е Необходимо е малко повече време, за да се е, изготви подробния анализ на е, законодателството и на ситуацията в действителността е, към момента. Необходими са, естествено, точни, надежни данни. Економическите инструменти в член четвърти в нашето предложение се говори именно за економическите инструменти, както и в съображенията от преамбила. Господин Теличка предлага е, е, по своята тема е, приложение с списък за отделните видове отпадъци, индивидуалните, така да се каже, специфичните мерки към всяка от отделните директиви, те са общо три и са много важни, ще има такова приложение. По номер 5 е, има редица е, предложения за е, някои от конкретните елементи в нашето предложение. Например, за възстановяването на разходите изцяло. Естествено, че когато става дума за депониране, има и задължителни изисквания, има и незадължителни е, изисквания, но в новото предложение се поставя акцента върху задълженията. Бяха изразени и тревоги, най-вече във връзка с директивата за опаковките и отпадъците от опаковки. Ние смятаме, че и целите, и общите условия по отношение на директивата за опаковки действително има основания за известни съмнения и тревоги за това, че някои от първоначално определените цели, може би, няма да бъдат изпълнени, тъй като е необходимо е, естествено е, и съответното развитие в енергийната сфера, е, но същевременно, когато става дума за енергийното рециклиране, ние не можем да не го включим в пакета. И още нещо добрия баланс между е, екологичните цели и целите свързани с единния пазар, е, е, това естествено се отнася и до разпоредбата на член 18, трябва да сме много внимателни, тъй като е, директивата за опаковките е, е много добре балансирана, според мен, от правна гледна точка. Колегата Похи и колегата Ферейра ще вземат думата за последни забележки. Да, колегата Похи. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за идеите, както и на госпожа Бонафе. Радвам се, че ще получа от вас предложения за изменения. Ще, те ще бъдат обсъдени в тяхната цялост при подготовката на компромисните предложения. Ще се опитаме да достигнем до текст, който да съответства на високите амбиции момента за бързо преминаваме към кръгова економика. Някой от пасажите ще трябва да се уточнят, за да стане пакета по-логичен и взаимно свързан. А, също така трябва да се дефинират по-добре инструментите и тяхната връзка с поставените цели – ще обсъдим економическите стимули, за да може да се изпълни целта на пакета. Ще обсъдим и въпроса за разпределението на отговорността, за превенцията на създаването на отпадъци и изобщо цялата верига на отпадъците. През юли в Страсбург ще се занимавам преди всичко с темата дефиниции и цели защото тук са най- най-многото ни различия. Крие Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за техният принос. Готов съм да работя в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка и всички от тези, които биха искали да участват в подготовката на този доклад. Сега само две два, две кратки забележки относно целите и реали... дали те са реалистични. Ако искаме наистина предложението да бъде реалистично, не трябва да отчитаме само целите, но и срока за постигане на тези цели. Защото целите сами по себе си може би биха били нереалистични сами по себе си. Естествено, ако кажем, искаме да ги постигнем утре. Но най-важното за това е да отчетеме, че различните държави членки тръгват от различна отправна точка. И тогава наистина а, има проблем. И ако не направиме това отчитане или тази оценка, наистина можем да се сблъскаме с сериозни проблеми. Е, и както казах, трябва да окажеме подкрепа, помощ на тези, които са много по-отдалечени от целта от други. Тоест, трябва да използваме колкото се може по-ефективно структурните е, фондове и то дори преди да почнем да определяме целите. От някои държ... някои държави членки ги използват, но други имат трудности да... за достъп до тях. За това не можем да очакваме да изпълниме обаче и да постигнем нови цели с а, старите методи. Така че необходимо, още веднъж казах, трябва да определиме сроковете и за онези държави членки, които не са достатъчно подготвени, които не разполагат с съоръженията, трябва да предвидиме допълнителни срокове. Същевременно трябва да има и мотивации за ускоряване на темпото, но разбира се да има и допълнителни условия за изпадение. Разбира се, те можем да отчете, да ще отчетеме, че някои държави членки са по-далеч от целите от други, но същевременно е, би трябвало да се е, определи поетапното им е, напредване е, към е, целите. Така че Както казах, първо трябва да има добра дефиниция, за да можем да, така, да, да определиме кой докъде е стигнал. Второ, както казахме, докладите за спешно предупреждение ще бъдат от огромно значение. И накрая комисията излезе с становище. Мисля, че няма за сега достатъчно преценяване на баланса. Логиката трябва да бъде спазвана. Благодаря ви. Благодаря ви за е, огромната работа, която сте свършили. Благодаря на онези, които така показаха, че имате много търпение, защото не, не сме много а, многобройни в момента, но бих искал да ви прикана да а, е, се върнете отново в 3 часа, за да можем да разговаряме с госпожа Бянковска. 16 юни 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения по тези доклади. Е, всичко най-добро за следващите 2 часа и половина. Ще се видим отново.